Нека да започнем срещата на, на наша, нашата комисия. Точка номер едно. Приемане на дневния ред. Няма предложение за изменение на дневния ред. Следователно, проекта за дневен ред се приема. Имате ли някакви възражения? Не. В такъв случай дневния ред се приема. Точка номер две Съобщение на председателя. Нека да ги ви информирам, че на срещата ни на 9 октомври координаторите назначиха господин Кавада като докладчик за снемането на имунитета на госпожа Ингеборг Гресле. Господин, госпожа Регнер като докладчик за снемане на имунитета на господин Стив Бруа господин Свевка, докладчик, за предложението за а, регламента заместващ анекс А от регламент 2015-848 за процедурите по несъстоятелност. Аз съм докладчик за мнението по освобождаването на бюджета от 2016 секция Европейски съд. Господин Кризон Гонус, докладчик върху мнението на а, европейската, е, европейския надзор на, на финансовата система и установяването на Европейския борт за системен риск. Госпожа Хотала, докладчик по медийния плурализъм и свободата на медиите. Също на тази среща координаторите решиха да не дават е, становище по комитета Пети по е, петиция номер 1 0178-2017 е, и председателя информира комисията петиции. Също така да не се издава становище по комитета ЕКОН за изменение регламента за интегрираните финансови пазари. Също така няма да има мнение за установяването на рамка за контрол на директните а, чужди инвестиции в Европейския съюз и също няма да се изразява становище по а, комисия, в, за комисия ФЕМ а, равенство между половете в медийния сектор в Европейския съюз. Също така се одобри програмата на комисията по вътреш... правни въпроси за първата половина на 2018 година и това беше одобрено от бюрото на парламента съгласувахме е, се, е, всички сме единодушни, че е важно да се приложат принципите за имунитета. Второ, е, прилагането на заключенията и съответно приемането на бъдещите доклади господин Коберт и аз – препоръките ни позволяват да продължим с приемането на доклад по собствена инициатива и първата размяна на гледна течки ще се проведе на 28 ноември на съвместен комитет между Комисията по правни въпроси и АВКО. Това са моите съобщения. Точка 3 приемането на протоколите от срещите, ако до края на тази среща не се е, получат възражения, то тогава протоколите от 2 октомври, от 9 и 10 октомври 2010 и 17, извинявайте, ще смятат за приети. Продължаваме. С точка 4. сключване от името на Европейския съюз на Маркешкия договор, който е за улесняване на достъп до публикувани произведения за слепи хора, за лица с нарушени зрение и с друго увреждане. Думата има господин Андерсон. Благодаря, господин председател. Е, тази директива беше успешно приключено. Преговорите по тази директива бяха приключили на 13 септември тази година. Този пакет прилага договора и европейското право за, за хората, които имат е, нарушено зрение, за да могат те да имат достъп до печатни материали. Сега е момента да одобрим заключване, с приключването на Маракешкия договор. Това е ключова степ, стъпка към прилагането на този договор. За това препоръчвам на а, парламента да одобри сключването на Маракешкия договор. Thank you very much. Много ви благодаря. Господи... Благодаря, господин Андерсен. Някой от членовете желаят ли да се изкажат по този въпрос? Изглежда няма желащи да се изкажат. Комисията има думата. Много благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Комисията първо иска да поздрави докладчика господин Андерсон и да изрази нашето задоволство, с напредъка по този, това важно дотие за сключването на Маркешкия договор. Както се каза, съвета вече прие проекто, проект, проектното, проектния документ. Този договор е приоритет на комисията от много време. Ние винаги сме доволни, когато получаваме подкрепа от Европейския парламент – съществуват други въпроси, които не са с този договор, но които са свързани с международните правомощия на Европейския съюз в тази сфера. Но също очакваме едно решение на съвет, съда и след това очакваме парламента и съвета да одобрят този договор. Комисията напълно подкрепя това и благодари на докладчика още един път. Много благодаря. Няма други изказвания. Може ли само да кажа, че срока за изменения е ноември 24, ако не се бъркам, до 12 часа на обед. Този, тази точка при, е приключена. Следващата точка, номер 5. компромисно изменение на компетентностите, признаването и изпълнение на решения по брачни въпроси и въпроси свързани с родителска отговорност относно отвличането, международното отвличане на деца. Това е преработен текст. И искам да дам думата на господин Звевска, който всъщност не присъства. Той пътува, е, на път е. Сега ще изчета това, което той ми изпрати. Чета от негово име. Предвид от, гласуването утре, докладчика иска да благодари на всички докладчици в Сянка за доброто сътрудничество по този, това досие и общото разбиране на най-важните въпроси. Това компромисно решение се фокусира върху три, въпроси, е, три основни въпроса. Процедура за медиация, изслушване на детето и изпращане на детето в чужбина. Идеята е да се, доведе, да се стигне до най-доброто решение за детето в сложни международни въпроси при а, отвличане на деца. Докладчика би искал да помоли комисията и съвета за актуализирана информация относно преговорите с държавите членки, и въпреки, че Европейския парламент е само в процедура по консултации, съвета в бъдеще ще сподели а, резултатите а, от а, преговорите в Комисията по правни въпроси. Това е послание от господин Свевка. И сега искам да дам думата на госпожа Халди Койт, която е председател на работната група по Брюксел 2А в рамките на естонското председателство, за да ни даде информация за прогреса, който е постигнал до, достигнат до сега. Имате думата, госпожо. Yes, thank you very much. Много благодаря. Уважаеми членове на Европейския парламент, колеги, радвам се, че ме, е, господина Звявка ме покани, за да е, ви представя как се преминали е, преговорите до тук по това важно досие. Халди Койт се казвам, аз съм председател на работната група по Брюксел 2А в рамките на естонското председателство юли 2016 по време на словашкото председателство започнаха преговорите. Те създадоха много приятелска атмосфера за дискусиите. След това колегите от Малта и от Естония съответно се опитаха да запазят тази атмосфера март 2017 в рамките на Малтийското председателство приключи първото разглеждане. След това глава 1 и 2, която е юрисдикция, също бяха приключени през юни 2017 от Малтийското председателство. До сега естонското председателство е работил в рамките на 9 дена и половина и още един през декември. Е, по време, в това време проведохме много интересни дискусии. Например, употребата на новите технологии и достъпа между детето и родителите след процедурата по връщането. Връзката между а, е, кооперативните а, е, клаузи и Хакската конвенция за защита на детето от 1980 успяхме да приключим второто преразглеждане на глава 2 за международното отвличане на децата и глава 5 за сътрудничество между институциите по въпросите за родителската отговорност ще започнем второто а, разглеждане на преразглеждането на глава 6 през декември и се надяваме също това да успеем да го приключим през декември, когато е край на нашето председателство на, през декемврийската среща на върха по правосъдие и вътрешни работи се надяваме всички ам, въпроси, свързани с родителската отговорност, да бъдат приключени и да имаме подготвен правилен модел за работа. Ще предложим три възможности. Е, базирайки се на Брюксел 1, с, с някои елементи от Брюксел 2. Третия предложен модел е комбинация от тези два и а, ще се опитаме да удовлетворим всички държави членки, тъй като това е досие, което изисква а, единодушие. Втората опция е смесена система, която ще прилича на това, което имаме сега, но ще се използва Брюксел 1, ще се ограничат някои случаи и може да означава, това може да означава, че може да има дело в две държави членки е българското председателство, което ще започне а, а, през 2018 година, ще разгледа втора глава за изпълнението и а, на решението. На ноем... през... на 8 ноември от, с господин Цвевка имахме среща и разбрахме, че измененията, предложени от парламента, компромисните изменения – са в обхвата на а, преработения текст. И, и а, разбираме, че има три важни въпроса за вас. Медиация, а, международно прехвърляне на децата и изслушване на детето. Изслушването на детето бе започна по време на Малтийското председателство и се взе решение член 20 да се запази което означава, че ще има хоризонтално задължение да се изслуша детето. Ясно се изрази желание изслушването на детето да е в почапката на международното, на извинявайте, на националното право. Изслушването на детето ще е по приятелски начин. Член 20 е списан така че той да съвпада с текста в Европейската конвенция по правата на детето, както и с решение на Европейския съд. Запазихме а, члена, който е за а, в на нарушение на изслушване на детето. Що се отнася до миниацията, това е в отделен член в главата за отвличането на децата, за да може този член да е по-видим и също да се запази ролята на централните власти. медиацията или други форми, альтернативни форми за решаване на, на спорове са включени разбирам, че вие искате да имате един по-хоризонтален по член за медиацията, но тъй като вече съществува директивата по медиацията, която, се при... като така или иначе се прилага, държавите членки не смятат, че това е необходимо. И а, ние се опитахме да направим медиацията по-видима чрез отделен член. А, трансгранични въпроси през при, по време на нашите преговори се зададе въпроса дали трябва да е различна службата, която отговаря, дали ще има приемна грижа и колко време ще отнема изпращането на детето в дългосрочен и в дългосрочен план. Никой от нас не знаеше къде, каква ще е разликата между членове на семейството и приемно семейство, тъй като има различни интерпретации на семейството. Същото се отнася и за дългосрочно изпращане на детето и краткосрочно изпращане на детето. Затова решихме да продължим да работим с система, при която всички изпращания на детето се покриват – детето, което отива при своите родители, които, или родител, е, майка или баща, които живеят в чужбина, имаме една преамбилна точка, която обяснява, е, че ще има е, назначаване на, на средници, които ще помогнат при прехвърлянето на детето предложихме на държавите членки сами да решат е, как е, да се е, спрости процедурата по консултация, но все още очакваме как ще бъде списан следващия текст. И накрая искам да благодаря на Европейския парламент за доброто сътрудничество и съвета очаква да получи доклада от парламента по Брюксел 2А и сигурна съм, че бъдещото председателство също ще сподели с вас резултатите от преговорите. Много благодаря. Ако имате въпроси, аз съм на разположение. Много благодаря. Можете да изразите вашите коментари. Господин Буда. Аз и също искам да благодаря на съвета и благодаря за усилията, които получихте, положихте по това досие. Това е много деликатно досие, защото говорим за деца, за това дали те трябва да бъдат прехвърляни, по какъв начин, как да бъдат изслушвани. Винаги трябва да се вземат предвид а, характеристиките на и спецификите на детето. Трябва да се запитаме как комисията да, с, да работи по процедура, която и без това вече много трудно се прилага. Например, ако детето се изпраща в една държава членка, но детето е в друга държава членка, тогава какво се прави? Например, имахме едно дело, когато детето е в Румъния, обаче е решението на съда е от Испания. Какво правим в такива случаи? Чрез обикновена процедура не успяхме да направим това. Трябва да помислим, че в някои държави членки браковете могат да приключат и децата могат да бъдат изпратени някъде, където няма приятелско, приятелска атмосфера и приятелска процедура. Например, при а, местния служител трябва да намерим начин да запазим тази процедура. Аз съм работил по това досие в румънското, в румънския парламент и има много ползи. Затова искам да помоля съвета, да попитам съвета как те виждат това, как едно дете може да се прехвърли от една държава членка в друга на базата на взето решение от съда. Други коментари. Мога ли да помоля председателството да отговори на този въпрос? Благодаря. Надявам се, че съм разбрала правилно поставения въпрос. Как едно дете може да бъде прехвърлено от една държава членка в друга? На първо място, разбира се, имаме процедурата за признаване на решения и, както казах, премахването на екзекватурата ще бъде предмет на разисквания в рамките на съвета през декември. Така че на този етап не мога да кажа как, как ще се подходи на, към този проблем а, за приложимостта на декларациите и решенията. Но това, което е направено до момента много конкретно и специфично, е да въведем задължението на централните органи, които да бъдат с по-широк обхват, така че да се опитаме да покрием различни видове случаи, казуси. И сега има и правило за помагане при изпълнението на решенията когато не става въпрос за правоохранителни мерки а, с а, задължителни средства, но ако има дете, което трябва да бъде прехвърлено към друга държава членка, то тогава централните органи могат да окажат съдействие, като окажат начините по които може да се процедур, процедира. Например, един официален служител, който трябва да отиде да вземе детето или пък се срещат на границата или пък централния орган трябва да очертае конкретното решение по всеки един от тези сложни казуси. Надявам се, че с това отговорих на въпроса ви. Господин Буда, това отговаря ли на въпроса ви? Господин Буда кима утвърдително. Добре, госпожа Гербхарт. Благодаря. На първо място, моля да ме извините, че закъснях, но самолетът ми закъсня. А, господин Звевка е на същия полет, за това не е тук, но аз успях малко по-бързо да се придвижа до залата. И така, аз съм, заме... Аз съм докладчик в сянка за социалистите и демократите. На първо място благодаря за отличната съвместна работа с господин Звевка. Има един въпрос, една тема, която според мен не е доизяснена, а именно участието на Европейската комисия в преработването на този текст по отношение на е, използването на тази процедура, която съществува от 100 години, бих казал казала, без да се обхващат новите положения на хората в Европейския съюз и държавите членки. Аз съм внесла някои предложения за изменения. Вероятно сте се запознали с тях. Става въпрос за преработване на текста. Това са конкретни предложения, които според мен са изключително важни. Според мен е важно да се поясни, че към днешна дата има много партньорства, но и много различни констелации по отношение на децата – и по този начин тези случаи изпадат от приложното поле на този законодателен акт. Ето защо ще съм благодарна в бъдеще Европейската комисия наистина да помисли и да обхване тези ситуации и казуси. Защото тук става въпрос за ситуация в интерес на детето. И независимо дали родителите са сключили брак или просто а, живеят заедно, дали са от същия пол или от различен, това няма никакво значение. Ето защо трябва да се изготвят законодателни актове, които да обхванат всички тези ситуации и това да бъде предвидено в нормативната рамка. Смятам, че това е важно и отправям този апел към Европейската комисия в бъдеще да обхване и тези ситуации така или иначе съм внесла тези предложения за изменения, защото смятам, че това е необходимо. Според мен това, което е много удачно е, са компромисите, които постигнахме с господин Звевка за изслушването на децата и измененията, които са във връзка с възрастта на детето. Нещо изключително важно. Наистина тук трябва да се изиска от съдията възможност за медиация медиацията, която е необходима тук и разходите да се поемат от държавата, когато хората нямат възможност да ги покрият. Защото в крайна сметка това засяга състоянието на децата и трябва да гарантираме техните интереси. Ето защо законите трябва да се създават от гледна точка на децата, а не от гледна точка на родителите или партньорите, които са в този, тази ситуация. Така така че това не са толкова съществени изменения, но се надявам, че съветът ще прояви готовност да ги приеме и да ги включи в текста. Благодаря. Благодаря ви. Ако господин Звевка все пак дойде, съм сигурен, че той щеше да реагира на първата част от вашето изказване и щеше да каже, че се радва, че комисията се ограничава до преработения текст. Но сега е ред и на комисията да се изкаже по темата. Да, добър ден. Благодаря за това, че ни давате думата. Аз и колегата ми съвсем накратко ще коментираме. На първо място Европейската комисия сърдечно благодари на Комисията по правни въпроси за сътрудничеството през последните няколко месеца за изготвянето на доклада и компромисните изменения, които обсъждаме днес. И по-конкретно благодарим на докладчика господин Звевка, който за съжаление не е сега в залата. Смятам, че успяхме да осъществим много ефективно и добро сътрудничество. От председателството чухме какво е актуалното състояние в рамките на съвета. Не е необходимо да повтарям казаното, но бихме искали при всяко положение да благодарим на парламента за това, че поставя фокуса върху елементите, които са от критично значение за това преработено предложение. Смятаме, че изслушването на децата, медиацията и а, преместването на децата на децата са ключови изменения. Надяваме се, че ще се умеем да приключим преговорите, включително и по тези а, теми, и то успешно. Сега накратко ми се иска да коментирам по въпроса, който беше поставен от а, член на вашата комисия по отношение на връзката между детето и родителите му които могат да имат официален брак или пък регистрирано партньорство. Как се прилагат правилата? Наистина, когато комисията представи предложението си, бяхме включили правило, което предвижда възможността родителите да избират съд за бракоразводното си дело, защото това има значение за техните родителски а, ангажименти и отговорности. Ето защо смят, сметнахме, че това е необходимо и в този случай. Но съгласно правилата за по-добро нормотворчество, комисията трябва да предостави реални факти, да докаже, че текста такъв какъвто е довел до проблеми в практиката. За съжаление, не успяхме да убедим съвета за регулаторно наблюдение по този въпрос защото има централни органи, които подкрепят родителите в съдебни дела по отношение на децата, но няма централни органи, които да отговарят за тези аспекти, свързани с брачни важните въпроси. Нямаме статистически данни, нямаме данни и доказателства. Няма да ви изненадам, ако кажа, че една седмица след като не успяхме да убедим този борт, този съвет, не бяхме толкова тъжни, защото след това заседание гласуването отиде в рамките на съвета по регламента за имота. Така че смятаме, че нашия подход по отношение на брачните въпроси, тъй като, както каза колегата, това е досие, кое, което се приема с единодушие и беше ясно посочено от държавите членки, че няма как да се постигне единодушие по което и да е предложение, което да е обвързано с взаимоотношенията между родителите от един и същи пол, различни полове, които имат официален брак или регистрирано партньорство. Така че тук по отношение на частта за децата решихме да не отваряме тази част от регламента, за да започнат дискусиите за преработения текст защото в крайна сметка това, което е наистина важно за децата, е отношенията им с родителите след развод са ясни. И тази част по отношение на брачните въпроси може да, да засегне родителите, независимо дали те имат официален брак или живеят в рамките на регистрирано партньорство. Може би при следващия преглед на инструмента могат да се включат изрични правила по отношение на тези нови форми на съвместен живот. Понякога законодателството е по-трудно, отколкото реалните ситуации в живота. Може би ще осумеем един ден да достигнем до там, но не сме стигнали все още. Председателят, благодаря. И с това мисля, че изчерпахме всички изказвания по тази точка. В такъв случай можем да преминем към следващите две точки, които ще разгледаме заедно, точки 6 и 7. Разглеждане на проектостановище по регламента за въвеждане на Европейска електронна карта за услуги и директива относно същата тема. Тук докладчик е госпожа Гепхарт и директно и давам думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател тези две предложения на Европейската комисия, един регламент и една директива, целят въвеждането на електронна карта за услуги, въпреки че а, понятието електронна карта не говори много, когато разгледаме отделните елементи, които се предлагат в рамките на две срещи с докладчиците в Сянка, с колеги от различни политически групи, разговаряхме помежду си, поставихме редица въпроси, поставихме ги и на комисията, за да разберем какво, каква е добавената стойност на предложението на комисията по отношение на различните инструменти, които така или иначе съществуват в Европейския съюз например по отношение на директивата за услугите или пък Европейската професионална карта или пък директивата за професионалните квалификации, оказването на помощ, когато има проблеми в държавите членки или функционирането на обща система за съвместната работа на административните служби в държавите членки и така нататък и нататък. нататък. Това е тема, която обсъждаме обсъждаме и в Европейския парламент, включително и дигиталния цифровия портал. Тоест виждате, че има богата гама от инструменти, която се обсъжда и от Европейския парламент. И въпросът е каква е добавената стойност на тази европейска карта, нещо, което не можем да получим от другите инструменти. А, получихме отговор, но той не беше удовлетворяващ за нас защото наистина няма прозрачна, ясно видима добавена стойност. Наистина говорихме много с представителите на Европейската комисия по време на последното ни заседание и аз им казах и на тях, че не съм удовлетворена от отговорите, които ни предоставят и не съм удовлетворена и от отговора, който чухме на въпроса на господин Бода, Буда по отношение на разходите във връзка с това предложение на Европейската Европейската комисия. Тоест в това направление има доста въпросителни. Въпреки това обаче, тук сме изготвили едно становище, защото трябваше да го направим. И имаше много а, предложени изменения, които бяха представени. И тъй като аз проведох консултация с много заинтересовани страни и се консултирах и с представители на Европейската комисия. Представителите на Европейската комисия в тази процедура заявиха, че знаят, че текстът не е достатъчно добър и че някои части трябва да отпаднат. И аз казах, добре, това е ваша задача, това не е задача на Европейския парламент. Не може Европейската комисия да излезе с такъв текст. И казах, нека текста се върне в Европейската комисия и да се вземат предвид добре обмислените предложения. Кога, ако Европейската комисия беше предложила, например, в държавите членки да има орган, който да отговаря за тези процедури, за да се осъществява контакт с съответните служби, с Solvit или други служби в държавите членки, бихме казали, че тук има повече добавена стойност. Но не това се предлага. Ето защо това, което се предлага в момента е свързано с елемент, който съществува съществува в директивата за услугите и там ясно е посочено а, какви са основните принципи, които трябва да се следват. И в тази връзка наистина бихме искали да се следва този принцип на страната по происход. Има и доста въпроси, които поставям. Например, Европейската комисия казва и така в някои сектори, например строителния, е много важно да съществува един подобен е, инструмент. Но има случаи, в които се им, трансгранични случаи на заетост в тези, този сектор. И там се очертават много важни проблеми. Един от тях е свързан с осигуровките. Нещо, което не е решено, не се решава и с предложението на Европейската комисия. Тоест, ако трябва да се направи някакво осмислено предложение, то тогава трябва да се очертаят проблемите и да се намери отговор, а не да се създава инструмент, който не може да разреши тези проблеми. Освен това си представям, че предложението на комисията с тези два текста, които ни предлага, ще може да реши тези проблеми, но тук в крайна сметка това тези предложения не могат да намерят отговор на съществуващите проблеми в държавите членки. Не може да се намери отговор с тази електронна карта. Така че това не е инструмент, който може да разреши проблемите на работодателите и работниците, които работят в съответния сектор, защото подобни разпоредби съществуват вече в директивата за услугите. Смятам, че това не е приемливо. Например, в Холандия, Холандия, която води дело, например, срещу Германия по определени проблеми и въпроси на трудовото законодателство, виждаме какви са пропуските в социално-осигурителната система или пък в пазара на труда. Но трябва да се гарантира възможността за лоялна конкуренция и равнопоставеност между предприятията в Европа. На национално ниво това може би е гарантирано, но на по-високо ниво не е гарантирано. Така че аз съм подготвила а, изменения, но бих искала да препоръчам наистина да излезем с общо, обща препоръка към Европейската комисия, за да може Европейската комисия да преработи този текст, защото според мен смятам, че все още се намираме в ситуация, в която можем да направим нещо разумно по отношение на тези предложения. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Има ли желаящи да вземат думата по този въпрос? Господин Буда, заповядайте. Да, мулțumesc, domnule președinte. Благодаря, господин председател. Аз съм докладчик в Сянка за тези досиета – Наистина, разговаряли сме надълго и на широко и поздравявам докладчика за това, че настоява да се доизчисти и доизясни текста така, както е предложен от комисията. Но трябва да подходим много категорично. Не можем да изпратим тези документи отново, към комисията, защото това ще бъде процедура на жълтата карта. Можем да отхвърлим предложението. Това е един от вариантите пред нас, но по мое мнение не смятам, че трябва да следваме тази насока. Тоест не трябва да отхвърляме предложението на комисията. По-скоро трябва наистина да поработим, за да обогатим съдържанието на предложението, госпожо докладчик. Ние трябва да бъдем съзаконодател в тази процедура процедура за съвместно взимане на решение. Трябва да намерим добавена стойност, която да добавим към предложението на Европейската комисия. Въпреки, че понякога техните предложения са неясни. Във връзка с тази електронна карта за услугите на европейско ниво. Целта е това да бъде инструмента за доставчиците на услуги, за да се улесни тяхната работа, техния живот в държавите членки. Бих искал да спомена, че тази карта може да се използва доброволно, не е задължителен елемент. Тоест имаме едно предложение, при което всеки доставчик на услуги и всеки участник на пазара има този вариант дали да използва картата или да не я използва. Освен това, трябва да предоставим тази възможност за доставчиците на услуги. По този начин те могат да разберат какво ги очаква в други държави членки. Разбира се, има някои неточности по отношение на професионалните квалификации. Например, архитекти в Румъния не е същото като архитектите в Дания. Това може да бъде хармонизирано. Сигурен съм, че има редица подобни възможности и положения, но аз не бих отхвърлил това предложение. Да, има някои въпроси свързани с разходите, но Комисията обеща по време на нашата дискусия в Страсбург, че тези разходи няма да бъдат толкова високи. Комисията ни дължи обяснения, защото комисията заяви в Страсбург, че ще изпрати писмени пояснения. Това не е факт. Не искам да посочвам пръст към комисията, но когато се обещае нещо, че ще се направи, че ще ни изпратят нещо в писмена форма, ще ги помоля да се придържат към обещанията си. От това, което аз разгледах, Смятам, че трябва да разгледаме възможностите за припокриване с директивата за услугите и директивата за командироване на работници. Да, можем да предложим изменения и да спасим тези предложения защото в крайна сметка можем да оформим инструменти, които могат да се използват от доставчиците на услуги или не. Те могат да улеснят работата и живота на доставчиците на услуги и да предоставят нови възможности в държавите членки. Ето защо аз пледирам да не отхвърляме тези предложения, а да ги изменим, за да има добавена стойност. Но ни трябва да отговори от страна на комисията, защото тя не отговори на нашите въпроси в Страсбург. Благодаря. Uh, thank you very much. Е, Благодаря. Госпожа Вършехони на думата. Благодаря, господин председател. Каква е точно процедурата? Трябва да искаме някакво обяснение към комисията и те от, на своя страна към госпожа Гепхарт и докладчите в сянка да отговорят или Комисията предлага да се създаде документ, който удостоверява, че един доставчик на услуга е застрахован и има нужните е, възможности за е, защита, когато е, предоставя услуга в друга държава. Тук се отчитат принципите на свободно движение на хора и стоки и на този етап особено голям недостатък има това предложение всъщност в две посоки. На първо място това не е подобрение от настоящата ситуация. Както правилно по, припомни госпожа Гебхарт, има много а, различни текстове в европейското законодателство за услугите и така нататък, а, в които съществува такава, а, такъв а, род а, разпоредба. Защо нов текст? Смятам, че това беше съвсем основателен въпрос, не на страна. Какво добавя той като стойност? на... Присъединявам се към нейния анализ и нейното гледаще, което тя сподели. А, също така, въвеждането в, на тази европейска електронна карта е сложно в различните държави. Има много кратки срокове за това досие. Има формуляр, който е на много езици. Няма нужното ниво на контрол. Трябва да се включат различни нива на компетентни органи. И също така няма как да се осигури със сигурност участието на секторите, които са свързани с тази директива а, строителния сектор, разбира се, но има и други такива, като да речем а, все пак застрахователния сектор не са, не са различни, не са много уеднаквени условията на застраховане. Това е сериозен проблем. А, във Франция, за мен, не знам за други места, но няма централен орган във Франция, който да се грижи за съдебната индивидуална или колективна защита а, и тези а, предприятия, които а, са в а, етап на ликвидация, в някои случаи могат да продължат своята дейност, въпреки че това е противозаконно и а, няма как да бъдат провер... проверени. Така че присъединявам се към а, а, гледащето на докладчицата и не можем на този етап от нашата политическа група да подкрепим предложението. Благодаря много. Ако има други желащи да вземат думата, а сега е момента. Ако не, комисията нека сподели нещо. Благодаря, господин председател. Здравейте, дами и господа. Нека да отговоря на първия момент, на който се спря госпожа Гебхарт по отношение на комисията, че едва ли не е а, бързичко а, с, поизработен този текст. А, да, така е. А, не е перфектен, не е идеален текст, и ние чакаме от вас да ни помогнете да го подобрим, но нека да изчистя това неразбирателство, че едва ли не е набързо Скълъпен. Все пак се надяваме, че той може да бъде достатъчно подобрен следващите въпроси, които бяха изпратени в писмен вид от заседанието на докладчите в Сянка. Чакаме отговорите и днес, защото всъщност разбрахме, че другите членове на вашата комисия имат възможност до 12 часа днеска да задават въпроси и решихме, че ще е по-ефикасно да ги съберем и заедно да изработим отговорите и да предоставим отговорите на тези въпроси. Така че в момента, в който получим въпрос въпросите от заседанието, прияда от заседанието на докладчетите в сянка до днешния момент, когато беше крайни срок 12 часа, сме готови да подготвим писмените отговори. Зависи какво ще бъде количество, разбира се, на допълнителните въпроси, но или в края на деня днес ще получите отговорите, ако няма допълнителни, или пък още няколко дни, колкото е необходимо да добавим допълнителните отговори на допълнително зададените въпроси до днес 12. Тоест съвсем скоро ще ги получите. И да, е, действително много е широк диапазона на гледища за добавената стойност на електронната карта във вашата комисия. Да, наистина, това е един инструмент, а има много различни инструменти, които помагат на, доклад, на достатъчни на услуги. Има един а, единен цифров ход, гейтвей, но не може да се разглежда тази електронна карта като дупликат на някои от тези възможности, които съществуват. Това е средство за достъп до пазара, не е средство за инф... предоставяне на информация. Тук а, се визират най-вече тези малки, дребни доставчици на услуги, които не могат да намерят своя път в административната джунгла от правила. И когато не могат да го направят, а, на тях има още по-трудно на чужди езици. Така че електронната карта е от полза, ще бъде помощ, не е магическа и пръчка, но ще подпомогне сектора на бизнес услугите, строителния сектор, където малките предприятия ще се справят много по-лесно с съществуването на тази електронна карта. Госпожа Гебхарт. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Буда, Наистина, предвид различните мнения, се надявам, че ще продължим да работим добре заедно. Бих искала да коригирам казаното току-що от Европейската комисия. На първо място, наистина, това, което ни предостави комисията не беше миналата седмица в Страсбург, а на едно събитие в Брюксел седмица по-рано. И тук мога да цитирам казаното от Европейската комисия тоест, това ми направи впечатление, че не всеки служител от комисията ще каже това за своя текст, а именно, че има пропуски. И на второ място, днес не изтича срок за въпросите. Мисля, че ние обсъдихме това преди да се срещнем с комисията и колегите докладчици в Сянка представиха тези въпроси и миналата седмица помолихме комисията възможно най-бързо да отговори на тези въпроси въпроси. И наистина ни се искаше Европейската комисия да може да даде конкретни факти, а не просто да ни разказва някакви приказки какво успява и какво не успява да направи сега идват и въпросите на многото въпроси, които сме поставили. Наистина, ние не сме удовлетворени от начина по който процедира комисията по отношение на работата на Европейския парламент. Бих искала още веднъж да поясня, за нещо, което е много важно като, къ, за мен, а именно да имаме добре функциониращ вътрешен пазар. Свободата на стоките, продуктите, услугите да бъде на възможно най-високо ниво и ние да се погрижим това да бъде гарантирано. Но за моята парламентарна група наистина това е изключително важно. Да бъде на високо ниво, но и да има и а, солидна защита на правата на работници работниците и социалните права в държавите членки. И то към настоящия момент, защото много граждани са скептично настроени спрямо Европейския съюз. Ето защо трябва много внимателно да видим какви сигнали изпращаме към обществеността. Дали без правила приемаме законодателни текстове или ясно заявяваме, че работим за отваряне на пазарите на високо равнище. Господин Буда спомена архитектите. Архитекти, които работят вече в целия Европейски съюз не се нуждаят от допълнителни инструменти. Те работят по силата на директивата за услугите. Там има достатъчно норми и правила, които са заложени. И а, тук имаме пряка връзка. От други а, сектори а, също има подобни ситуации. Вие упоменахте някой от тях, но чакайте малко. Имаме вече система, която а, функционира изключително добре. Там имаме необходимата информация за а, съвместно съвместната работа между различните административни служби и органи. Много внимателно изслушвам обаче и професионалистите, хората, които работят в тези сектори. И те ми казват, че един такъв инструмент ще бъде излишен, ненужен. И поради тази причина трябва да кажа, че не съм убедена, че това е инструмент, от който се нуждаем, а просто поредния инструмент. И знам, че всеки от тези инструменти не функционира идеално, но е по-добре да подобрим функционирането на тези инструменти, а не просто да включваме още един нов инструмент на пазара и по този начин а, никой няма да знае по, по кой, кой инструмент да използва, а, кой инструмент гарантира правата им и това също няма да бъде достатъчно за сектора. Мистер Буда, shortly, please. Господин Буда, може, моля ви накратко. Да, съвсем накратко. Не съм съгласен с а, това, което беше казано от комисията. Не сме имали не са имали време, но а, би трябвало да изпратят отговорите предварително. Макар да има много инструменти на пазара, не трябва да изпускаме факта, че а, комисията иска да предостави на тези категории а, една допълнителна услуга, Категория, които не са имали този достъп преди. Това е допълнително нещо, тази карта. Благодаря много. Крайен срок за изменения, ако не бъркам, 1 декември 2017, с което приключваме тази точка от дневния ред. А следващата е при закрити врати. Така че, моля, всички, които нямат право да останат а, в. А, този етап на заседанието да напуснат залата. Благодаря.